са приети. А сега минаваме към дневния ред. окончателният дневен ред, който беше прият от председателския съвет на 20 януари, съгласно член 137 от правилника, е разпространен. Нека сега разгледаме дневния ред ден за всеки отделен ден. През понеделник няма промени в дневния ред. Преминаваме към вторник. Зелените, както и АЛДЕ, либералите и демократите поискаха е, включ, включването на изказване на върховния представител за външната дейност по повод е, върховенството на закона в Русия. Сега давам думата на госпожа Хармс, която ще внесе това искане. Господин председател, аз съм на мнение, че от една страна възоснова на опита, който имаме със случая с Хороковски, трябва да обсъдим следния въпрос. Как стоят нещата с законовата основа и въобще с законодателството в цяло като Русия. Имаме основания за това, защото а, ситуацията в а, тази държава на изток от Европейския съюз е важна за нас. Те са в наше съседство и ние трябва да работим за това да се спазват човешките и граждански права. Много се питаха критично дали и за Тунис и Египет са обсъждани винаги тези неща кои, и въпроси, които са били неотложни и необходими. Ето защо аз призовавам за това през тази седмица да се занимаем с въпроса за върховство на закона в Русия. Имам предвид, че е удачното време е утре, вторник verhofstadt chciał się wypowiedzieć za wnioskiem. Uh, Сега господин Верховщад, който също ще поиска включването на това. Господин председател, от Откакто внесахме това искане в председателския съвет и тук в пленарна зала, все повече и повече от Русия упражняват натиск над нас, за да не обсъждаме това. Госпожа Ойола преди няколко седмици организира изслушване за положението в Русия от Външното министерство на, на, на Русия не упражняват натиск този въпрос да не бъде обсъждан и да не внасяме резолюция в Европейския парламент. Не смятам, че те трябва да налагат какво трябва да се обсъжда в Европейския парламент. Ние трябва да решим сами. Бих искал да вземем думата. Господин Северин, дами и господа, скъпи колеги, като докладчик по отношенията с Русия, бих искал да ви уведомя, че сме започнали процес за разглеждане на сериозните проблеми в нашите отношения с Русия. Вече бяхме организирали изслушване на представители на руското правителство с представители на службата за външна дейност. През, през марта ще разгледаме всички важни аспекти на нашите отношения с Русия. Втората седмица на марта ще бъде изработен пълен текст с препоръка, който ще бъде обсъден, който може да бъде поправен, да бъдат внесени изменения и това ще бъде обсъдено тук в пленарна зала с, в присъствието на е, върховния представител. Така че по тази причина е, и ние в никакъв случай не отричаме важността на този проблем. Смятам, че Процесът трябва да продължава, да бъде финализиран и наистина да имаме един е, широк, обширен дебат. Благодаря ви. Тогава ще гласуваме. Процедурен въпрос. Нещо има, което не разбира. Миналата седмица на председателския съвет решихме да проведем дебат за Русия през месец март, защото тогава ще присъства и госпожа Ештън. После на председателския съвет обаче решихме да организираме дебат за Русия, защото господин Путин, Путин ще посети комисията и Барозо. Днес след обяд получих информация, че господин Путин няма да посети комисията. Имате ли данни информация по отношение на този факт. Бяхме поискали дебат само защото пристига господин Путин. Иначе сме отложили дебата за Русия за месец март и тогава ще приемем резолюция. Order, Това беше процедурен въпрос и вие искате да повдигнете процедурен въпрос. Ще гласуваме. Сега ще гласуваме. Кой е за приемането на искането на зелените и на либералите. Моля, вдигнете ръце. Кой е против предложението? Трябва да провериме по електронен път. Започнете гласуването. Започнете гласуването. Чи всички гласували? Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Ten wniosek przeszedł. Proszę Państwa, wniosek... Искането е прието. А сега изказването на върховния представител относно върховенството на закона в Русия ще бъде включено като точка трета от дневния ред за вторник сутринта. Проекто резолюции могат да бъдат внесени до 15 февруари 10 часа сутринта. След това изменения могат да бъдат внесени до 16 февруари 11 часа, както и предложения за съвместни резолюции. Повтарям, 16, 16 февруари 11 часа е крайният срок за внасяне на резолюции. Резолюциите ще бъдат гласувани в четвъртък. Още нещо в пръска с вторник. Е НП по, поиска включването в дневния ред на изказване на комисията относно положението на остров Лампедуза. Господин Марио Моро, е, ако, обич, ако обичате, е, направете това искане. Благодаря, господин председател. Както сам напомнихте, е, Италия е изправена пред огромни проблеми поради рязкото увеличаване на миграционните потоци към Европа. Днес в момента това е Италия и то специално остров Лампедуза, но утре това ще, бъде, ще бъдат други държави и затова цяла Европа е засегната от един процес, от този процес в, в Магреба. Мятам, че е много спешно да Европейския съюз да предложи някакъв стратегически отговор и, също, и да даде помощ, разбира се, на засегнатите страни. Предлагаме във вторник през следобя да имаме отделен дебат с комисарката Малстрел. И, и да се да съкрати контрола, въпросът е към комисията, защото е много спешно. Господин Шулц, благодаря, господин председателю. Нашата политическа група иска да внесе същото искане, но да препоръчам на колегата Маури, на другите колеги да сме малко по-точни и прецизни. Изправени сме пред едни многобройни потоци от бежанци. Италия е една от държавите в Средиземноморието и сегашния проблем не може да бъде решен единствено от Италия. Италия не трябва да е единствената страна, която трябва да се конфронтира и да се изправи пред тези миграционни потоци. Кипър, Малта, Гърция в непосредствено бъдеще ще бъдат изправени пред същия проблем. Искам да ви помоля заглавието да е по-прецизно. Становище на комисията за незабавни мерки за оказване на съдействие на Италия и на други държави членки на Европейския съюз, които ще бъдат засегнати или са засегнати от миграционните потоци. Кой би искал да вземе думата за срещу подобно искане? Контра. Nobody. Няма. Желаещи. Скъпи колеги, тогава преминаваме към гласуване. Кой е за приемане на това предложение? While against who? Кой би искал да вземе думата против това предложение? Извинете, колега. В такъв случай глас, гласуваме предложението. Кой е за? Против? Благодаря ви. Скъпи колеги, тази точка бе приета и ще бъде включена в, като точка втора в дневния ред на заседанието в сряда. Сряда след обяд. Това ще бъде втората точка, която ще бъде обсъдена. Извинявайте, вторник, поправа се председателя. Вторник след обядта. А, Въпросите ще бъдат зададени между 17-19 часа. Е, как да бъде озаглавен този дебат? Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа, че съм за, защото не става дума само за Лампедуза. От е, Марокко до Сирия това са хиляди километри и там има а, много обстоятелства, които могат да доведат до хуманитарен риск. Така че, да, добре, прав сте колега, но в момента гласуваме. Да, решихме, че този въпрос ще бъде включен. Всички казаха, че ще обсъдиме въпроса, така че нещата са наред. Скъпи колеги, сега трябва да определим как ще озаглавим този дебат. Социалистите предлагат мерки за, на, за, на ЕСЕ за подпомагане на Италия във връзка с миграционните процеси. Господин председател, Господин Шулц, благодаря, господин председател. Още веднъж ще, ще опитам съвсем прецизно да се изкажа. Ние искаме е, съвета да изготвя и да е, даде своето становище, свързано с непосредствени мерки за оказване на подкрепа на Италия и на други засегнати държави при е, преодоляването на проблемите, свързани с сегашните миграционни потоци. Разбирам, да. Предложеното заглавие значи е помощ представяне на Европейската комисия на мерките за помощ на Италия и други засегнати държави от рязкото увеличаване на миграционните потоци. Кой е за приемането на този, на това заглавие на дебата? Кой е против? Приемаме това заглавие за тази точка с огромно мнозинство на гласовете. Дами и господа, за сряда няма искания за промени. Преминаваме в четвъртък. А, е, има искане за включване на точка по отношение на присъдата срещу Жулиан Санж. Благодаря, господин председател. Този устен въпрос не е свързан с вината или невинността на господина Саш или за правотата на, на обвиненията срещу него в Швеция. Тук става въпрос за заповедта за арест, дали тя е използвана а, за политически цели. А, е, трябва да се даде право на всеки гражданин да бъде справедливо изправен пред съда и европейската защита за арест също има опасност да се използва и да се употребява с нея, като се използва за политически, за на политически ин, дисиденти. Трябва да се обсъждат процедурите, защото те са много важни в този случай и да е, с крайна сметка се установи, че е, се правят злоупотреби с е, тази политич... с тази европейска заповед за арест. Благодаря. Кой иска да се изкаже за това искане? Госпожа Херца председател. Искам да кажа, през 2004 година една една ирландска дом, домашна помощничка трябваше ум, е, умря от глада в Унгария. Така че на общ много е, много е, важно, да, да, много е важно да имаме подобна процедура на европейско равнище, за да, за да можем да защитаваме жертви. И ние смятаме, че тези процедури трябва да бъдат много по-ясни и по-строги. Така че ние сме за. Кой е за? Много ви моля, кой би искал да вземе думата против това искане? Кой кой, взима, кой иска да вземе думата против подобно искане? Окей. Я. Я. Окей. Yes, please. Да, заповядайте. Господин Шулц, господин председателю, моля ви, искам да направя едно процедурно разясняване. Не знам дали ние като Европейски парламент сме в състояние да водим европейски дебат, свързан с Европейската заповед за арест. Но дали може да има такава текуща процедура тук в парламента, поражда съмнение у мен. Има и други грешки, които сме допускали, за които можем да говорим. Но такива текущи процедури не могат да бъдат предмет на дискусии в Европейския парламент. Гласуваме това предложение на групата на Европа за свобода и демокрация с устно въпр... устен въпрос към комисията за е, Европейската заповед за АРЕ срещу Жулиан Санш. Кой е за? Против? Предложението се отхвърля. С това определихме новият вид на дневния ред и ще преминем към е, следващия точка от дневния ред. Моля ви да останете по местата си или тези, които напускат да пазят тишина. Моля ви, минутка да излезе.